която е, е контртерористична, т.е. която да неутрализира в известен смисъл пропагандата, терористическата пропаганда и е, да се е, изтласква в периферията и на второстепенно място да се дава от операторите на е, е, текстове, които възхваляват е, тероризма. Би Разбира се, в случая не би трябвало да се стига до сегрегация. Аз давам примери с е, един голям затвор в Париж като център, където център на радикализация. Няколко изменения са особено интересни, които обогатяват този доклад. Сега остава да работим за компромис е, до септември. Най-общо основната линия на измененията, които бяха внесени, е това. Е, работата е много е, богата, много разнообразна. Има изменения, които засягат други аспекти на проблема и мисля, че ще стигнем до компромис, е, който е и е, интересен, и интелигентен. Благодаря. Благодаря, Рашида. Сега докладчите в сянка. Първо Ана Гомеш. И аз да благодаря на госпожа Дати като докладчик за това, че тя беше винаги на, на среща, когато имахме е, нужда да работим с нея, винаги много отзивчива и позитивна. И благодарение на това всъщност свършихме много добра работа. Внесахме много изменения съвместни, което говори което дава една добра рамка, да се, в която да се вместят различните настроения и отношения по въпроса от в различните групи е, с основната цел да се води борба с е, радикализацията, като същевременно се зачитат основните права. Преминавам на английски язик, тъй като бележките ми са на английски, така ще ми е по-лесно. Има някои неща, по които все още не сме постигнали съгласие, но съм сигурна, че с течение на времето ще успеем да постигнем компромис. Едно от, една от тези области е отделянето в заведенията за отнемане на свобода в затворите на радикализирани затворници. Може би просто е въпрос на формулировка, но за сега нещата не са приемливи за нашата група. Мисля, че това е една от основните идеи в доклада, така както го е написала госпожа Дати, но на мен наистина ми се струва, че не можем с лека ръка да отхвърлим вариант, в който тези хора се реинтегрират, дори ако в момента те са радикализирани. Ако ние просто ги отпишем, обявим ги за загубени души, то ние не се отличаваме от тях. Трябва да търсим по какъв начин можем да ги интегрираме отново и какви са инвестициите в политики, които подпомагат интегрирането, а не завишават разделянето вътре в затворите или извън тях. Има още нещо друго, което много харесвам във вашия доклад. Извинете, всъщност тук трябва да постигнем баланс. Не можем да вменим цялата отговорност за публикуваното онлайн съдържание върху доставчиците на интернет. Трябва да видим кое е вредно и кое насърчава и пропагандира радикализирането, къде има език на омразата, трябва да разработим една, мре, една рамка, която е същевременно реалистична и върши работа. Трябва да има и правни стъпки и проверки във всеки един момент, защото разликата между това което се предлага, което може да се счете за цензура, е много тясна. Мисля, че инвестицията в съдебни проверки е нещото, което трябва да направим. И трябва да имаме истории, практически истории, но и начини по които да се справим с радикализацията онлайн, с езика на омразата. Това трябва да бъде направено на ниво всяка държава членка с участието на обществото, на гражданските организации. И това изисква много финансова, а и не финансова подкрепа от страна на комисията. Трето, в нашата комисия трябва да се опитаме да намерим пресечната точка между вътрешните и външните въпроси на сигурността. Тук се вижда, че нямаме разграничителна черта между това, което представлява вътрешната сигурност и това, което представлява външната сигурност. Ние тук в парламента също понякога имаме такива различни отделни подходи, но трябва да видим цялостния подход, да обясним подробно какви са инструментите, начините, по които можем да се справим с целта, която всъщност е борба с радикализацията. Част от измененията, които сме внесли, са от тази гледна точка. Освен това, искаме повече да се споделя информация между държавите членки, разузнавателни данни да се споделят. Знам, че е настоящата ситуация не насърчава доверието и конфиденциалността, но няма как да се борим срещу тероризма и радикализацията, ако не си вярваме едни на други. Не можем да го направим и ако не инвестираме и не се ангажираме в взаимоотношенията си с трети страни, независимо дали това са нашите партньори, с които вече се борим заедно срещу терористите, а понякога пък те играят двойна игра, или у нези, които са източник на нестабилност и несигурност. И там можем да намерим някой, с когото да говорим. Имам предвид да речем Либия. Не очаквам в близко време там да има стабилно правителство, но трябва да потърсим партньори, с които да работим и които да бъдат наши събеседници. Ще приключа тук, като кажа, че вярвам, че можем да работим заедно и заедно с експертите и докладчиците в сянка да постигнем един добър компромис. Анам Софинфелд. аз замествам докладчика в сянка от нашата политическа група. Ще започна с нещо, за което аз съм внесла изменение. Използваме неща като радикализация и чуждестранен боец, foreign fighter на английски, много а, свободно, но те не винаги са а, такива. Струва ми се, че това, което трябва да използваме е насилие и екстремизъм, защото аз самата съм радикална и ставам все по-радикална с напредване на възрастта. Всички, които ме познават, знаят, че е така. Коментари без микрофон има в залата. И така. Коментарите на госпожа Пега Сондура. Първо, първоначалното предложение твърде много според нея се фокусира върху репресивни мерки, а това, което тя би искала е да има по-силен фокус върху превентивните мерки. Освен това, много от членове казаха, че не трябва да стигматизираме определени общности въз основа на религията и освен това трябва да спазваме напълно човешките права. Колегата настоява за това да се отчете колко, са важни, колко е важно гражданското общество и не само общо, но в определени области, като да в затворите, интернет – освен това, тя говори и за доброволци и полицаи. Процеса на вербуване, на набиране е глобален процес, но не трябва да сочим с пръст конкретни страни. Трябва да можем да видим какво се случва в целия свят, както и вътре в границите на Европейския съюз. Конкретната тема затворите. По тази тема тя би искала да се подчертае колко е важна ролята на неправителствените организации и служителите в затвора, защото обучението е от изключително значение, за да се забележи, а също така и да се предотврати радикализацията. Освен това, преклената намеса от обществената администрация може да доведе до обрата на желания резултат. Освен това, трябва да имаме свобода на вероисповеданието по отношение на затворниците. Във връзка с интернет и работата с доставчиците, бихме искали тук да има положителна нотка, защото не можем да жертваме свободата на словото по отношение на образованието. Според госпожа Пегасо, това е най-важната част от доклада и на нея най-много трябва да наблегнем, защото интеграцията започва в този етап. Създаване на обща положителна представа за нашите ценности, за нашите общи ценности и създаване на идеята за европейско гражданство. Насърчаването на тази идея би било ключов инструмент в необходимите усилия трябва да има специални програми, които се фокусират върху положителна идентичност. И отново, тук прекомерната намеса на обществените органи е нещо, което е нежелателно. Трябва да сме много внимателни, трябва да се пази свободата на образованието, но все пак не трябва да забравяме, че въпросът с образованието е важен не само за училищата, но и за семействата. И бихме искали да насърчим действията в тази област, заедно с експерти и организации, за да се борим с процесите на екстремизъм и насилие. И тук искам да добавя нещо. Аз имам личен опит с подобно поведение. Всъщност, извинявайте, което в Сянка има опит с подобно поведение от своя собствен регион и затова смята, че трябва да има обмен на информация и на най-добри практики и да гарантираме, че ще се спазват основните права. Всяко действие, което е свързано с вербуване, трябва да бъде подчинено на върховенството на закона. Това е последната забележка от госпожа Пайкасо. Благодаря, Софи. Сега колегата Спинели. Анке президент, мерси е мадам Рашида Дати. Е... Благодаря. Благодаря, госпожо Рашиди. Тук ще премина към италиански язик, защото и аз имам бележки и те са на италиански язик. Като докладчик в сянка от моята група, помолих да споделят с мен вижданията си 14 неправителствени организации и в техните доклади се срещат едни и същи притеснения по трите основни въпроси. Какво смятат те? Докладът според тях прекалено много се фокусира върху правоприлагане и репресия, а не върху превенция. Много от атаките не идват от чужденци, а се пораждат в сърцето на нашите общини и в покрайнините на градските региони. Доклада се фокусира най-вече върху религиозните радикалисти. И върху последствията от това. Тук се поражда риск от стигматизация възоснова на религия. Ще ви припомня два наскоро излезли доклада от Европол. Те са свързани с а, терористични атаки през 2012 и 2013 година. През 2013 година радикализъм, религиозен радикализъм, и насилие се появиха в две атаки, а през 2014 година по-голямата част от атаките според Европол не са били с религиозен характер. Има нещо, с което съм много съгласна с колегата Софи Динфелд – мисля, че в формулировките, които са използвани, трябва да бъдат прецизирани. Изглеждат много общи, но трябва да говорим повече за а, фундамент за радикализъм, свързан с насилие, а не толкова фундаментализъм, обвързан с насилие, защото фундаментализъм обикновено не е свързан с насилие и не бива да бъде стигматизиран. В моите изменения, тези изнесени от нашата група, сме се фокусирали повече върху ролята на социалното изключване и а, живота в гетото. Хората да се чувстват маргли, марглизирани, те не смятат, че са част от обществото, не се чувстват интегрирани към Европейския съюз. И по въпроса за разделянето в затворите, Разбирам, че сме обсъждали и преди темата в комисията и мисля, че госпожа Дати вижда своето начин по който тя тълкува думата сегрегация като нещо а, малко по-различно, но наистина в целия текст думата, която се използва е изолация или сегрегация, разделение. Така че струва ми се, че трябва да намерим някаква дума, която да е обект на компромис, трябва да потърсим такава подходяща дума. Ако говорим за въпросите свързани с интернет, те наистина са нещо, което е много чувствително от гледна точка на нашата група. Всякакъв контрол или цензура трябва да бъдат разгледани много внимателно, за да сме сигурни, че имаме всички гаранции по отношение на свободата на изразяване и свобода на словото от страна на потребителите. По отношение на образованието говорим за толерантност и уважение към различността. Ще говоря и за още нещо, което според мен е важно, именно съдебното сътрудничество с трети страни. Тук това, което съм поискала е във всички споразумения да има следното условие, спазване на човешките права на ниво Европейски съюз и на ниво изискванията от Конвенцията от Женева. Противопоставила съм се на всякакво техническо, етническо или расово профилиране. Надявам се, че ще е възможно да постигнем някакъв компромис, поне по отношение на терминологията, защото, както казах, това е важно. Надявам се също така, че повечето от моите изменения ще могат да бъдат отчетени. Благодаря. Благодаря на колегата Спинела. Финеле. Um, uh, Благодаря. Благодаря на госпожа Дати за нейния доклад. Мисля, че ще имаме доста работа през лятото да разгледаме всички тези ужасно много изменения, което пък всъщност ни дава много възможности, един широк набор от възможности за тези, които смятат, че нещата могат да, да се решат на национално ниво, с репресивни мерки, както и възможност да последваме тези, които смятат, че нещата трябва да се гледат по-цялостно. Виждам, че трябва да се направи избор. Виждам, че има изменения, които са по-добри от моите. И така, че смятам, че има какво да се направи по отношение на компромисите част от нещата, които вече бяха споменати, мисля, че трябва да има яснота за това, за какво си мислим, че говорим. Както и някои други, които внесоха изменения от нашата група, изменение 21, какво точно разглеждаме като радикализация. И също така въпроса с чуждестранните бойци на английски foreign fighters, защото Понякога гледаме тази дума и забравяме, че зад нея стоят европейски граждани, които участват в атака срещу други европейски граждани. И нещо по отношение на приложеното поле. Знам, че доклада цели да бъде доста общ по отношение на това какво разглежда. Аз съм внесла няколко Изменения. Изменение 33. правилно чухме 142. Радикализацията не е конкретна, т.е. не се фокусира върху една вяра или една идеология. Ако видим расистските атаки, атаките срещу мусулмани, ислямофобията, атаки срещу евреи, както и зверствата в метрото в Лондон. Има много различни хора от различни системи, които а, създават такива касапници. И това а, трябва да го имаме предвид, защото иначе а, оставяме възможност хората да продължат да организират такива неща. След това се връщам към нещо, което казаха колегите. Разграничителната линия между тези, които отговарят за наблюдението и тези, които отговарят за подпомагането. Трябва да сме сигурни, че определени професионални групи, т.е. ако поставяме хората по-скоро като част от системите за надзор, толкова повече губим доверието и рушим своето собствено общество. извинението за терористична атака не е същото като обяснение или опита да се обясни какво е тероризма. В Обединеното кралство в момента говорим за това какъв тип дебат е отдачен да се провежда в академичните среди. И това, което искаме да направим е да се борим с екстремизма, обвързан с насилие и същевременно да подкрепим универсалните ценности. Внесла съм изменение по отношение на затворите и това по-късно ще бъде обсъдено, когато говорим за компромис, а също и по отношение на интернет. Нашата отправна точка е съществуващото законодателство на, европейски, на ниво Европейски съюз, да речем, по отношение на законодателство за насилие срещу деца и детска порнография, там имаме правна рамка и не искаме от организациите да действат неформално, по начин, който по-късно може да бъде атакуван в съда или с който може да се злоупотреби. И след това стигаме до въпроса за сътрудничество с трети страни. Им трябва да е много ясно какви предпазни мерки имаме. Едно от нещата, които сме видяли е, че Американците смятат, че Гуантамо е било място за набиране, за вербуване. И трябва да е много ясно какви са рамките, в които си сътрудничим с трети страни. Говорим и за връщане, реинтеграция и това, което трябва да видим е на какво ни учи опита, а не какво казват нашите предразсъдъци, които могат да се видят в част от внесените изменения. Струва ми се, че можем да свършим много добра работа и да постигнем един добър доклад. За съжаление, няма да е лека задачата на докладчицата да се справи с всички тези противоречия и да постигне компромис. Понякога наистина различията са огромни, но при всички положения аз очаквам да работим конструктивно по, послед... по крайния... крайната редакция на доклада. Коя? Колегата Винда. Yeah. Eh, tack, eh, fru ordföranden. Och eh, rapporten här är den... Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че докладът, който ни се показва, е доста безотговорен. Защото той като че ли иска да покаже, че терористите са някакви жертви всъщност. Ето в доклада четем, че тези чуждестранни бойци са преживели драматични събития, но ето, вижте я тази картинка тук. Не е лесно да се види, може би, в залата, но виждате бойците от ИДИЛ, и това, което те правят с хора, които подозират, че са шпиони. Какво правят с тези хора? Просто ги отдавят, като ги блъскат във водата. Това правят те. И трябва да кажа, че когато виждам хора така да се измъчват и да се убиват, не мога да остана безучастна. Същевременно днес ние говорихме и за обмена на информация. Междувременно се казва, че има отворен микрофон в залата, но нека ви напомня за атентатите в Париж, в най-различни градове. Колко са терористите влезли в Европейския съюз? Знаем ли го? Колко атентати трябва да се случат преди да направим нещо, така че гражданите да живеят в безопасност. Благодаря. Вижте, в този доклад се говори за радикализиране, като че ли става дума за някакво спонтанно явление, което се развива от само себе си тези терористи имат своята идеология, най-малкото за да намерят оправдание за насилието. Ние до сега бяхме свидетели на национализма на ирландците, на баските и съответно тероризма от тези формирования, като винаги се дефинира някаква политическа цел. ИДИЛ иска да установи световен халифат, ума, върховенство на тяхното вероисповедание по цял свят. Но в този доклад нито веднъж не се споменава думата ислям или думата джихадист, поне са предложени някакви изменения – ако има нещо общо между екстремистите, терористи в този случай, то е, че те всички четат Корана и се водят от текстове в Корана, които призовават да се убиват враговете, неверниците. Същевременно техният пророк казва, че няма да се върне преди мисюлманите да преборят евреите. Но както и да е, какво е радикализма? Наистина това е екстремизъм, стигнал до крайност. И в този случай насилнически начин да изповядваш мисюманството. Това е някакъв вид култ, обещава ти се че ще попаднеш в рая, за обиколено от девици. Има доста глупави хора, за които това е много привлекателно. Но как да се пребориш с една идеология, ако не я разбираш, става дума за битка между екстремистите и умерените. Краля на Йордания, който беше преди нас преди няколко месеца, каза същото. И ние трябва да подкрепим умерените. Да се разбере, че тези крайни пасажи в свещените текстове нямат своето приложение в модерния свят. Те трябва да се отрекат от такива текстове в своите джамии. А същевременно западните правителства трябва да покажат, че ислямския фундаментализъм няма място в западните демокрации – но няколко практически предложения. Първо да се сложи край на масовата миграция, не тя да се разраства още повече. Ето тази сутрин говорихме за законовите канали за миграция. Не може така. Не можем да приемаме хора, които не споделят нашите западни либерални ценности. Също така трябва да спрем позволеното финансиране на джамиите, от страни като Саудитска Арабия и други. Те наливат много пари. Аз живея в източен Лондон, много красива джамия има там и за нея не плащат местните хора. Тя е заплатена с пари отвън. На това трябва да се сложи край. Освен това трябва да променим своята нагласа. Крайно време е западния свят да престане да кляка пред една толкова екстремистка идеология. Колегата Майер. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм напълно съгласна с това, което каза колегата преди мен по доклада за радикализирането и тероризма. трябва да имаме предвид, че тук не може да се релативизира. От една страна имаме чуждестранните бойци, но принципно това са хора, които се водят от идеологията на исляма. Струва ми се, че ние трябва ясно да кажем и кой е Ашара Сад. Но според мен предлагания доклад няма да ни позволи да напреднем. Той само помага, ако терористите дойдат при нас, да си останат при нас. Би трябвало поне да се опитаме да се отървем от тях. Погледнете броя на джихадистите. Освен това е много важно да се знае колко от тях са дошли при нас, къде са, в този доклад се говори за контрол по външните граници, но Европейския съюз приема незаконните мигранти. Не е изключено между тях да има и терористи и ние така си оставяме всъщност вратата отворена. Струва ми се, че трябва също така да направим нещо срещу тези имами, които говорят чрез езика на омразата. Необходими са по-сурови мерки и също така контрол по границите. Нека да изпратим в страните по происход всички тези мигранти. И накрая колегата Жерар Дюпре Мерси, euh, президент. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда много кратък. Първо искам да благодаря на госпожа Дати. Някои от нас очевидно имат резерви по конкретните предложения. Това е нормално. Други искат пък да се отиде по-далеч, но мисля, че докладът е основа, по която можем да работим. Госпожо докладчик, не се поддавайте на тези, които ви обвиняват, че едва ли не много обичате терористите. Това показва всъщност колко глупави са те и нищо друго. А това, което някои правят, смесването между незаконните емигранти и терористи също не е оправдано. Не всички незаконни емигранти са тероризми. Нека не бъдем такива упростенци. Но искам да се спра на четири от вашите предложения, госпожо докладчик. Вие доста говорите за стратегията. Стратегията не веднъж вече е определена от комисията, актуализирана. Не знам дали е необходимо отново това да се прави. По-скоро ни трябва план за действие. Стратегията вече е определена, но е необходим оперативен план за действие. На второ място по терминологията – на мен ми се струва, че трябва да се позовем на допълнителния протокол на съвета на Европа, който говори е, за екстремизъм, водещ до тероризъм. Това е основното определение. На трето място Иска ни се да се признае в по-голяма степен ролята на Европол в борбата с опасните терористи и опасното терористично съдържание в интернет. Всъщност има едно проучване, което показва, че интернет има по-голямо влияние върху младите, отколкото джамиите – така че тези, които стават джихадисти и пътуват за Близкия изток, се вербуват в много по-голяма степен по интернет, не толкова в джамиите. И след това знам, че границите са деликатен проблем, но Мисля, че също така специализираните служби трябва да си свършат работата. От началото на месец юли вече има 50 намеси в интернет, различни вебсайтове, които са изтеглени. И това е много по-ефикасно, отколкото направеното до сега. Знам, че темата е деликатна, що се отнася до свободата на словото, но трябваше да го кажа. И още нещо. Не може само да се говори за вътрешността на Европейския съюз, не по-малко важна е външната стратегия. Това, което правим с партньорските страни, които често са доста уязвими, а трябва да се борят срещу радикализирането и на своите млади граждани. Добре е да се работи по-активно с тези страни, както и младежите в тях, така че те да не стават също жертви на джихадистите и радикализма. Благодаря. Herzlichen Dank, Gerard. Jetzt hat sich noch ganz kurz die Kollegin Kienge

Всъщност аз също работя по нея и трябва да кажа, че за мен изслушването е много интересно, за да разберем как всъщност можем да говорим по темата и в Комисията по култура. Не става дума само за това да обсъждаме негативно темата. Трябва да се запитаме как се радикализират хората, как се радикализират техните семейства и съответно ние как можем да помогнем. Много е важно да се прекъсне този порочен кръг – Необходимо е обаче в училище да има специални програми, дори в затворите да се работи чрез култура, чрез обучение, защото в затворите има много радикално настроени е, нека да помислим за такива психологически програми, културни програми и по този начин да помогнем на хората. Същевременно, когато излязат от тази програма за дерекализация на свой ред, те също могат да помогнат на останалите – Но има нещо, което не знам дали достатъчно добре разбирам. Остава си въпроса как да разпознаваме тези млади хора. Не бива да обобщаваме, защото като се обобщава, просто се казва, че емигрантите, те са най-уязвимите групи в обществото, а ние трябва да работим по-усилено, да разберем кои стават част от тази радикализирана група. Това не са само младежи от бедни семейства, особено като говорим за интернет, езика на омразата. Пак ще кажа, жертвите не са само бедните. Тук има и младежи, които са от други прослойки. На мен ми се струва, че тук в Либе е много важно да обсъдим и тази образователна културна страна. Принципно би трябвало да се стремим към междукултурно измерение на образованието. Така ще се справим с проблемите и така хората научават всъщност повече и за другите култури и религии и вече не се страхуват от тях. Рашида, благодаря. Много благодаря, Моника. Благодаря и за изказванията. Аз съм съгласна за определението и терминологията с госпожа Индвелт, с господин Допре, може терминологията да бъде по-конкретна. Обръщам се и към госпожа Индвелт, радикализма, фундаментализма трябва да бъдат споменати, но може би е необходимо самата дефиниция да бъде достатъчно прецизна, както предложи господин Допре. В противен случай тя няма да работи. И съм съгласна, че ни трябва и план за действие. Но комисията също трябва да подходи стратегически към този план за действие. След това аз съм срещу сегрегацията и изолацията на вече задържаните в затворите, но темата е много сложна и трябва да видим как работи експеримента във Франция, при който някои от радикализираните, които обаче са по-нестабилни психически, успяват да бъдат обхванати по начин, който наистина им помага. Съгласна съм, че наистина интернет е по-важен от джамията и тук ние трябва да разчитаме и на съдействие. Да, опираме до свободата на изразяване, но е необходимо да бъдем по-строги, защото знаем, че от това също така се правят пари. А след това превенцията е не по-малко важна, не само правоприлагащите мерки. За ролята на Европол съм съгласна, това е чудесна институция, чудесен инструмент, който може да ни помогне е, в ефективната борба срещу тероризма и радикализацията. Обръщам се и към госпожа Гомес. Необходим ни е по-добър контрол, проследяемост на финансовите потоци. Освен това, някои страни като Саудитска Арабия се държат много двойствено. Това е реалността и ние се водим от ценности като демокрацията, правата на човека, но в Лондон има джами, които изцяло се финансират от чужди държави. Струва ми се, че така или иначе ще стигнем до компромис, малко или много между групите има съгласие. Вие говорихте за това, че някои са глупави. Не знам, не бива да стигматизираме. Смесването на миграция и тероризъм не бива да се прави, защото знаем докъде стига всичко това. Да, някои от мигрантите може да са били замесени в терористични актове, но не бива това да води до етикет на цялата група. Не бива да има стигма, не бива да има карикатури, защото така правим грешките от години наред. но аз не мисля, че терористите са жертви, не го казвам. Важно е, разбира се, обаче да се зачитат основните права. Човек не отговаря на варварството с варварство. Иначе настоявам, наистина трябва да се борим ефективно с тероризма. Докато в Гуантана му имаше хора, срещу които дори не беше повдигнато обвинение и естествено е, те се радикализират и накрая извършват терористичен акт. Затова ние трябва да бъдем отговорни, ние сме европейски парламентаристи, да се водим от правата на човека, върховенството на закона. Само така можем да се борим демократично. И мисля, че най-общо казано, с оглед на проведения дебат, ще стигнем до компромис през септември. Благодаря. Äh, Благодаря. Наистина желая ви успех с 632 изменения за предложения, предложения за изменения. На 12 и 13 октомври ще гласуваме а, в пленарна зала през ноември. Следващата точка от дневния ред, 19-та, с общо съгласие бе отложена, така че да минем на 20-та точка. Въпрос за писмен отговор до комисията от 12 март 15 за средства, пари изразходвани за Фронтекс в Испания от Марина Албиол Гусман. Това ще е според е, по силата на е, параграф 134 от правилника 1304 134 от правилника. Добър ден, Войте Калчински съм от Комисията Генерална дирекция Миграция и вътрешна работа, като се занимаваме с управление на, на границите. Аз е, ще представя отговор на писмен въпрос, свързан с бюджета за Фронтекс. Искам само да обясна, че тъй като този въпрос се отнася до изпълнение бюджета на агенцията, според практиката на комисията, комисията прехвърли този въпрос на Фронтекс и поиска съответните подробности от тях. Следния доклад, отговор бе изпратен на 18 юни до Европейския парламент и според информацията след получената от Фронтекс информация в писмо до почитаемите депутати бе допълнен отговора с някои подробности и елементи. Искам сега да ги обобща. финансовите е, средствата, заделени за, за Фронтекс и координите операции с Домакин Испания. Фронтекс координира и съфинансира 4 съвместни операции с, е, в Испания. 14 това са Хера, Индалао, Минерва и Focal Point C цялата сума, заделена за тези, тези операции, е 4 милиона 681 хиляди евро. Колкото до изразходването на средствата и системите за контрол, агенцията има една много здрава система на проследяване, за да сме сигурни, че средствата, които са заделени за тази операция, се използват по предназначение. И тъй като това е поставено в писмения е, въпрос. Тази операция бе координирана и организирана от Иранското председателство по време тяхното председателство, така че Фронтекс тук не е допринасял финансово към въпросната операция. Колкото до целите и последващата оценка на операциите, съвместни операции. Трябва да кажа, че според член 33 от регламент, учредителния регламент, Frontex след приключване на операцията с страната домакин и участващата страна тегли чертата и съставя целия окончателния доклад за оценка като са, в този доклад се оценяват и финансовите аспекти. В отговора до Европейския парламент има приложение, където са изложени ясно целите на всички четири операции и е посочено за тях, всяка от тях дали са постигнати резултатите. Не знае дали имаме време да е, обсъдим всички тези елементи. Бих могъл да прочета тези четири приложения. питам колегата по съвместна операция Хера 2014 имаше няколко цели. Основната беше да се засили граничната сигурност и според оценката на агенцията това е постигнато Следващата цел беше да се засили ефективността на граничната сигурност. Според агенцията това, тази цел е постигната частично. Следващата беше да се засили оперативното сътрудничество. И тази цел частично е постигната. Колкото засилен и интензивния обмен на информация, и това частично е постигнато, ефективността на обмена на информация, тази цел е постигната целта е да се идентифицират възможни рискове и, и е, заплахи. Това не е постигнато според информацията, която ни дава, даде агенцията. Това означава да се актуализира информация и знания за редовната миграция и да се идентифицира риска и заплахата, свързани с това. Последните две цели са свързани с е, обмена на добри практики. Това бе постигнато чрез операцията и последната цел беше да се подкрепи създаването на постоянна структура. Това също се счита за постигнато. Колкото до съвместната операция Далао 2014, целите да се засили гранична сигурност, да се счита се за постигнато, ефективността на граничната сигурност, също постигнато, Засилване на оперативното сътрудничество също постигната. Засилен обмен на информация, частично постигнато. Засилване на ефективността на обмена на информацията, постигнато. Един разкриване на възможни рискови заплахи, постигната е тази цел. Създаване и обмен на добри практики, постигнато помощ за създаване на постоянна структура и това е осъществено. Третата операция е Минерва в Испания 13-та година имаше за цел за сила на граничната сигурност. Смята се, че целта е постигната. Колкото е засилна ефективността на граничната сигур... и гранична сигурност също се счита за постигната тази цел. Засилване на оперативното сътрудничество постигната. Целта засилване обмен на информация постигната. Засилване е, ефективността при обмен на информацията, частично постигната цел, откриване на възможни рискови заплахи, постигната, обмен на най-добри практики, постигната е целта. Колкото подпомагане на обучение, частично постигната цел. Четвъртата операция, това е съвместна операция Focal Point C 2014. Целта е да се обнагали сигурност. Напълно е постигната целта. Засилване ефективността на гранична сигурност, частично постигната засилване на оперативното сътрудничество, напълно постигната, засилване обмен на информация, частично постигнато, засилване ефективността обмен на информацията частично, разкриване на възможни рискови заплахи частично, обмен на информация, на, на, на най-добри практики, напълно постигната цел – и да се подпомага предоставянето на обучение, частично постигнато. Накрая да наблегна, че тъй като Frontex е независима агенция, независим орган на Европейския съюз, е, създаден по силата на регламент, единствената отговорност за отговора и информацията тук е в е, ръцете на агенцията. Комисията просто я предава. Благодаря много за пълната изчерпателна информация. Госпожо колега, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. За нас това е отговор, който е абсолютно недостатъчен както и очаквахме, защото Frontex е агенция, която работи при пълна непрозрачност и би трябвало в парламента ние да си вършим работата и да гледаме какви пари се харчат за Frontex. Искаме разбивка на тези суми съгласно конкретните цели. Примерно искаме да видим колко пари са изхарчени от Фронтекс за стената в Мелия, която е абсолютно убийствена с тази бодлива тел. Също така искаме да видим какви пари са дадени за горещите връщания. Това е незаконна практика и нарушава директивата за връщанията, основните права, правата на човека горещите връщания нарушават и Женевската конвенция и Декларацията за правата на човека и гражданските свободи. Затова имайте предвид, че трябва да говорим, а правителството закони тези връщания. По-бавно говорете, казва председателката. Бихте ли Председателя моли е, да се говори с е, по-малка скорост, защото е непреводим е, текста при тези скорост. Говорих за тези горещи връщания. Правителството всъщност ги озакони, но не може да се озаконява нещо, което всъщност е незаконно. И сега Народната партия у нас продължава с тези дебати. Ето ние не обсъдихме и новия им закон за сигурността. Но така или иначе се отчита, че определени цели са постигнати, а и вие, и аз, и всички знаем, че не са. Например, правата на човека. Пак ще кажа, вижте тази стена в Мелия, ясно е, че целта по правата на човека не е изпълнена. И от друга страна, говорим за 4 милиона 681 хиляди за защита на границите. От какво защитаваме тези граници? Нима емигрантите са нашия враг. От тях ли се пазим? Много по-добре щеше да е тези пари да се инвестират в подобряване на условията, в зачитане на правата, помагане на тези, които имат нужда от международна закрила, да се работи с страните по происход, така че хората да не трябва да напускат домовете си. Möchte sich die Kommission dazu nochmals äußern? Комисията желая ли да вземе отношение отново? Очевидно не. Damit gehe ich über zum nächsten И така минавам на 21 точка дневния ред. Споразумението между Европейския съюз и Доминиканската република за краткосрочните визии и отменянето им, докладчика е Мария Габриел. Всеки момент ще бъде тук. Но комисията вече е тук. Може би тогава комисията да каже нещо преди докладчицата. Кой от комисията отговаря за това? Тогава да ви дам думата. Имате я. Благодаря, госпожо председател. Ще ви запозная малко повече с тези споразумения за отменяне на визите. През ноември 2012 година ние пред комисията направихме предложение за няколко карибски и тихоокеански националности. Знаете, че имаме специален документ, в който са изброени отменените визи за определени националности. Всеки път разглеждаме нещата случай по случай и взимаме предвид различни критерии, например риск от евентуална миграция, обществена сигурност, също така външни взаимоотношения на Европейския съюз, регионална кохерентност и реципрочност на мерките. Измененията към регламент 539 бяха прияти миналата година, с което се допълва списъка с Карибите, Перу и още няколко други националности, които са времестни в положителния списък във връзка с изключенията от визовите изисквания, които в момента са в сила. Трябва да бъде изключено такова споразумение за отменяне на визите с всяка една страна, за да можем да гарантираме пълна реципрочност на мерките, т.е. че граждани на Европейския съюз също могат да пътуват до тези страни без визи за същия период. В момента са сключени споразумения с 9 страни и вече са влезнали в сила 5 карибски страни Доминика, Гранада, Сант Лусия, Гренадините и Тринидад Тобаго, както и три тихоокеански страни, както и с Обединените арабски емирства. Тези, тези споразумения вече са подписани, влезнали са в сила и са предадени на парламента за да бъдат приключени. Ще направя представяне 90 дни от всеки 120 дни в Шенгенската зона. В споразумението има и приложение, при което е обяснено как точно да се правят изчисленията. Изключението не се прилага за тези, които пътуват с цел осъществяване на някакъв вид комерциална дейност. Освен това, се покрива да речем, тези посещения, които са свързани с бизнес дейност, но не и варианти, в които лицето идва за да работи в някоя държава членка, т.е. да получи възнаграждение за дейността си. Така че това е важно. Също така, те се прилагат и за асоциираните страни, не въз основа на споразумението, но биват насърчавани да сключат двустранни споразумения с тези страни. И също така, наистина, пак казвам, прилагат се за четирите асоциирани държави. Тези държави членки, които все още не прилагат напълно законодателството на Шенген. Те не дават право за влизане в шенгенската зона, трябва да бъдат спазни всички условия, но всеки, който има валиден паспорт и изпълнява условията, може да влезе за период от 90 дни, от всеки 120 дни в съответната страна, част от шенгенската зона. Това беше от мен. Vielen herzlichen Dank. Inzwischen ist auch unsere Berichterstatterin Maria Gabriel. Благодаря. Сега Мария Габриел е тук. Преговорите за е, отмяна на визите е, е подписано през 14 година. Сега вече се иска съгласие на Европейския парламент за тези споразумения. Мария, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, ще започна с е, това, че това е една тема, която ни занимава и е хубаво, че можем да проведем тази дискусия. Ще започна с това, че извън техническата процедура на одобрение, която е, проведахме по всеки доклад, трябваше да направим и политическа оценка. А също така и по отношение на нашите е, граждани, пък и външните цели на Съюза ни. Е, това споразумение е описано с 8 страни Доминика, на три, е, на Гренада, Тимор Лес, Сант Лусия, Сант Винсента, Гренадините, е, е, Вануату и всичко това е в рамките съгласието от Котону за сътрудничество търговско, економическо, културно и политическо. Също така съгласие с арабските емирства. Това е първата арабска страна, която сключва такова съразумение с Европейския съюз. Това трябва да бъде поставено в един по-широк контекст на задълбочаване на сътрудничеството, от което и двете страни имат интерес да стабилизират региона и да имат среща един солиден и надежден партньор това арабски партньори се ангажират с пълна реципрочност и да работят е, по правата на човека. Това споразумение, според нас, трябва да бъде пример, да послужи като пример за другите страни от региона. Тези споразумения за краткосрочните визи наистина е, са допълнително средство за засилване на економическите и културни връзки между тези държави Европейския съюз, е, задълбочаване на политическия диалог и диалога по правата и основ... на човека и основните права. Ще има економически ефект от това и от Европейския съюз и от третите страни, тъй като ще улесни туристическите потоци и пътуванията на бизнесмени и предприемачи, ще улесни и туризма, който е основно перо, основно е, перо в е, економиките, бюджетите на тези държави членки. Друг проблем е, че в тези страни няма консулство на държава членка от Европейския съюз. В този смисъл търсенето на виза означава пътуване до съседна държава, което увеличава разходите за виза, усложнява пътуванията за кандидатите за виза, като време, организация, логистика и средства. Смятам, че това споразумение може да, послучи, е, може да послужи да постигнем и е, някои политически цели. Модификацията на регламента, който доведе до трансфера на 12 е, страни, всъщност в доклада аз споменавам всички тези критерии, което означава, че и след ключване на споразумението трябва да бдим за изпълняване на условията и за реципрочността. И въпреки липсата на данни за тези 9 страни, от, от, основанията за отказ последните години е, се увеличават, е, т.е. намаляват, което говори за доверието в тези граждани. Това исках да кажа в е, първото част от изказването си. Комисията може да доуточни работата, където става дума за, когато става дума за всеки отделен случай и е, отказ на граждани, които представляват е, риск за сигурността. Три наблюдения ще споделя, които се отнасят до ролята на Европейския парламент. Съжалявам, че парламента не бе информиран за е, в хода на двустранните е, преговори. В 14 е, година 19 страни поставихме положителния списък. С, е, с 10 от тях се водят преговори, е, между тях 8 от е, въпросния регион. Смесената комисия, аз обърнах вниманието ви на това, но ще продължавам да го казвам, каква роля има парламента в смесената комисия за управление на споразу... изпълнение на споразумението. Мисля, че това трябва да играем една по-важна роля, защото това е тема, която занимава всички. След това временното приложение, приложение изпълнение на е, споразумението. Преди е, вдигането на временните визи, би трябвало да съкратим процедурата, която сега е твърде дълга, възможно най-скоро да въведем изключенията и да водим по... И с ефективно водене на преговорите смятам, че ще стигнем до същия резултат, без да съкрещаваме маржа за маневри на Европейския парламент. ще видим в е, началото на следващата година първите цифри е, на движение от тези страни към страните членки на Европейския съюз. Бих е, поканила и благодаря предварително на всички колеги и членове на комисиите, които ще споделят мненията си по въпроса. Благодаря и на комисията за отговора и за участието им днес, така че парламента да излезе с позиция максимално бързо. Благодаря. Благодаря, скъпа Мария Габриел. Сега на Гомеш има думата. je suis ravie de voir Maria de retour au Parlement. Радвам се да видя отново Мария в парламента. ще ви изчета това, което колегата докладчик Сянка е написала като бележки. Тя не можеше да присъства за този първоначален обмен на мнение по темата, по това споразумение. Може би е добре да се припомни, че политиката на визията е една от политиките от решаващо значение за засилване мобилността в рамките на Европейския съюз, а също така и между Европейския съюз и трети страни. Той допринася безспорно за засилване връзките между Европейския съюз и въпросите трети страни. Това обновено сътрудничество се отразява върху мобилността, но също така и върху други основни аспекти, като например развитие на економическите връзки, хуманитарни, културни, научни и други и засилва контактите между хората, помага и за свободното движение на хора, които са основно право в Европейския съюз. На този етап бих искала съвсем кратко да наблегна на три момента. Първо, необходимостта да се прилага механизъм за реципрочност. Второ, значението, което дава парламента, да следва приложението, да седи приложението на това изпълнение и това означава редовно и пълноценно да бъде информиран за резултати от прилагане на този, това споразумение в духа на сътрудничество между институциите. И накрая защита правата на човека, която е тема, която минава като червена нишка през всички политики на Европейския съюз. Надявам се, че ще има един позатворен бъдещ обмен с докладчиците и другите и докладчиците в сянка по този тема. Колегин Вержа. Мерси, мадам ла президент. Колегата Вержа. Благодаря, госпожо председател. И за мен е много приятно да видя Мария отново след нас. С удоволствие да работим с нея. Винаги е било удоволствие да работя с нея. Поздравяваме аз по принцип съм за либерализация на визовия режим, за кратък, е, за краткосочите визи, защото тази забрана създава повече проблеми, отколкото да решава. Въпрос... Аз нямам по принцип проблем с въпроса, с, е, по тази въпрос. Няколко предварителен, бележки в предварителен порядък от Мария, Силви и е, Ана Гомес. Аз съм Аз настоявам, че трябва да бъдем сезирани преди е, влизането в сила на това съгласие, споразумение. Не би трябвало да, бъдем, да бъдем поставени пред свършен факт. Това не е добре какви са мотивите за това, дали е въпрос на спешност да се прескочи Европейския парламент, не зная, но основният сега сме в началото на лято, основната мотивация за премахване на тези краткосрочни вризи е да се даде тласък на туризма логиката на този пакет, също как е съставен пет, пет страни от Карибския район, три от Тихоокеанския, плюс арабските емирства. Каква е логиката да се групират по този начин, не зная. Доволна съм, че това, тези споразумения почиват на принципа за реципрочност в противен случай просто не, това няма да се възприеме като хората. Обща бележка по въпроса с посолствата, която, която постави е, Мария. Това е сърцето на въпроса с визите. Надявам се, че много бързо ще минат през процедурата двата проекта за доклад е, проекта доклади за е, визите. Мисля, че за сега нещата върват добрата посока. Поздравявам Мария и се радвам, че работим заедно. Ще се съберем отново през септември да работим по подробностите, но а, първоначалното ми становище в, крат, в кратце е благо... положително. Отношението ми е положително.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 чух, че има много различни въпроси, свързани с гражданството, които бяха повдигнати преди няколко години, които също така са разгледани в доклада. Искам да чуя малко повече за това какво се случва там в момента. А когато става въпрос за обеднените арабски емирство и нещата, които се случват по отношение на човешките права там, то това, на което се надявам, е, че ще можем да видим ситуация, при която тези права се спазват много повече, отколкото в момента. Защото в тези страни много хора нямат гаранти, гаранция за своите права. Хубаво е, че имаме облегчение на визите, защото това е необходимо – Има хора, които защитават човешките права и пътуват често. Когато повдигнем темата за човешките права, не само Обедените арабски емирства са тези, за които трябва да говорим, има и други, които не ги спазват. Благодаря, госпожа Клингер. Благодаря, госпожо председател. Аз също много се радвам, че Мария е отново тук сред нас. Темата е от изключително значение и засяга много от нас. Целият въпрос, свързан с поразуменията за отменяне на визите, е част от това, което правим ние тук в парламента. Аз съм в делегацията SAP и а, често говорим с а, хора, които а, са получили оскърбително отношение или са забавени, защото не могат да получат виза и ние не можем да работим заедно с тях. По отношение на другите въпроси, които бяха повдигнати, нещата наистина опират до отговорност и взаимоотношение с хората, с които работим. Трябва да намерим начин, по който да съставим такива споразумения, които гарантират прозрачност и уважение. Това може да подпомогне много неща, най-вече економически споразумения и туризъм. Искам да насоча вашето внимание към контакта, който имам с а, много от хората в тези страни. Въпросът ми е следния. Можем ли да вземем предвид и различните страни, с които имаме взаимоотношения, включително и страните от Южна Азия и Тихоканския регион. Знам, че понякога те искат определени условия. Знам, че и Мария е много заета, но все пак искам да знам до къде сме стигнали. Има ли други страни, освен тези, за които говорим, които очакват да вземем решение по отношение на отмяната на визите? Да, казва председателката. Това е чудесна възможност да преминем нататък и сега ще дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Един от въпросите беше повдигнат от страна на докладчицата и изказалите се, сигурността на документите на тези, които пътуват. Както комисията обясни през 2012 година, това е разгледано по отношение на страните от Карибския басейн. Наистина има висока степен на сигурност на документите, с който пътуват тези граждани по отношение на тихоокеанските острови. Е, техните документи също могат да се прочитат от машина, но а, пак ви казвам, бяха анализирани тези документи и беше разгледана адекватността на сигурността им. По отношение на възможността за миграция. Това не е критерий, но във връзка с законната емиграция сме взели предвид неща като брой на завърналите се пътници и така нататък. Всичко това е взето при оценката. По отношение на информация за другите страни, нека ви кажа, че Перу и Колумбия също ще бъдат разгледани като част от СЕЛАК през юни. Бяха разгледани, извинявайте. И е възможно да влезнат в сила през есента с Тонга и Билао и още една страна. Решенията в момента се разглеждат. А Соломоновите острови и Маршаловите острови в момента се подготвят. По отношение на някои от другите въпроси, както казах, тези споразумения бяха подписани и влезнаха в сила съвсем наскоро началото на май за Обединените арабски емирства, карибските, повечето карибски страни към края на май и няколко след това. Нямаме данни от страна на комисията за тези, които са се възползвали от облегчения визов режим от тогава до сега. Съвместната комисия, която се занимава с тези споразумения, в нея Европейския съюз се представлява от представители на комисията. Нямаме обаче често свикване на срещи на тези комисии. Доста ясни са нещата с отменяне на визите и тяхната реципрочност, но Както казвам, в пресключване на споразумението комисията представлява Съюза във връзка с Обединените арабски емирства. Това не е част от предложението на комисията, това беше предложено от съзаконодателите. Външната служба направи оценка по отношение на човешките права и ситуацията в тези страни. По въпроса дали ще има други страни Нека ви кажа, че до края на тази година от комисията ще излезе предложение за преместване на някои страни от положителния към отрицателния списък и обратно. Това ще бъде представено по-късно. Благодаря. Благодаря ви много за предоставената информация, Мария. Имате ли желание да вземете отново думата? Искам да благодаря на комисията и на колегите. Наистина на 20 септември ще имаме заседание с докладчиците всяка и ще направим следващите необходими стъпки. Ти колегин Вержа, ете noch eine Колегата Вержия има въпрос. Екскюзема, ме mais да trouve que la Извинете, но колегите от комисията не отговориха на много от въпросите ни. Иска ми се малко повече прецизност е, за правата на човека. Вие казахте, че се прави анализ. Би било интересно да чуем резултатите. Е, möchten Sie noch mal antworten, Frau Gallego? Möchten Sie noch mal, do you want to... Yeah, maybe on, on this issue related to the... Uh, Искате да вземете отново думата? Да. както казах, във връзка с човешките права и обедените арабски емирства. Това не е част от първоначалното предложение на комисията, така че ням, няма оценка, но непрекъснато има диалог с външната служба. Те говорят с обедените арабски емирства и можем да обсъдим тази информация. с визата, с визовите режими не можем да решим всички проблеми, но поне някакъв принос можем да дадем. Сега е следваща точка от дневния ред, точка 30, представене на три доклада на политическия отдел за граждански права и конституционни въпроси, възложени на следната студия Засилване европейска система за убежище и е, альтернативи на Дъблин. Колегите, които ще ги представят е, всеки миг, май ще бъдат тук. За кратко представяне в резюме на първото проучване – след това заедно с Европейския съюз, следващата тема е сътрудничество на ССС и в областта на миграцията. И последно законодателство в областта на трудова и економическа миграция. Нови възможности за законни пътища на е, економическата и трудова миграция. Наистина, това е последната точка в такъв късен час и в такива е, е, непосредствено преди лятната вакансия. имате за цялата студия 10 минути време и сега ви давам думата. Благодаря. За мен е удоволствие да съм тук. Ние сме изготвили един много подробен доклад, който съвсем скоро ще бъде публикуван и е свързан с подобряване на Европейската система за обежище и альтернативите на Дъблинската система за разпределение на лицата търсещи обежище. Първият въпрос, който ние си зададохме като последваща стъпка след изготвяне на проучването, с което ви запознахме през месец декември, е по какъв начин дъблинската система допринася за небезопасното пристигане на емигранти в Европейския съюз. И в отговор на, това, на този въпрос, нашето проучване разглежда как Познаването и страха от диблинската система от страна на тези, които търсят обежище, води до това те да се опитат да избегнат контакт с властите от, от страната, в която те влизат на територията на Европейския съюз, защото те смятат, че принудително ще бъдат а, върнати обратно, дори в случаите, в които а, това не е възможно, като да речем при Гърция. Следващия въпрос, който си зададохме от гледна точка на проблема, свързан с а, опасното пристигане на тези, които търсят убежище на беженците в Европейския съюз, е какви са препятствията пред безопасното влизане на беженците в Европейския съюз. В доклада започваме като разглеждаме кои са онези, които пристигат безопасно на територията на Европейския съюз. Това много добре съответства на дискусията, която току-що проведохте във връзка с изискванията за виза. Онези страни, за които не се изискват визи, техните граждани могат безопасно да стигнат до Европейския съюз, могат да се качат на ферибот от Тунис до Италия Италия могат да се а, могат да се качат а, на един самолет от Йордания до Франция срещу 300 евро и това не води до тяхната смърт. И а, заплащането на няколко стотин долара, обикновено около 800 долара, за да пристигнат нелегално. Какво следва, след като има едно безопасно пристигане в Европейския съюз? Нека пак да се върнем към, пред, към препятствията, изискванията на, за визи, после санкции за превозвачите, санкции за транспортните компании, които вкарват в Европейския съюз хора без необходимите документи и именно тези санкции за превозвачите гарантират оперативност на изискванията за визи. Ако погледнете 10 страни, от които най-честно идват търсещите обежище, сред тях има само една страна, чието граждани не се нуждаят от виза, за да влезат в Европейския съюз и това е Сърбия. Какви са механизмите, които можем да използваме, за да предоставим безопасен вход към Европейския съюз? Разбира се, има примера за отменяне на визовите изисквания, който вие току-що обсъдихте. Европейския съюз вече е ангажиран при евакуация поради хуманитарни причини. Това най-вече се прави за граждани на Европейския съюз, но понякога се прави и за граждани на трети страни. Преди една година изготвихме доклад за вас във връзка с хуманитарните визии, и как тази система би могла да работи. Дадохме няколко примера за държави членки, които предоставят такава хуманитарна виза. И а, разгледахме въпроса, свързан с съществуващите маршрути за миграция. Ако гледаме търсещите обежище, там където много хора тръгват към Европейския съюз за да търсят обежище, тогава когато има изисквания за виза, можем да видим, че сирийци и иракчани решават да използват небезопасните пътища през Средиземно море. Според а, изследвания на, на комисията, половината се правят това с неподходящи за целта плавателни съдове. Украинците обаче не правят така. иракчаните, да речем, използват сухоземния маршрут през Турция към България или Гърция и се срещат с тактики на изключително насилие, което всъщност им пречи по принцип да се възползват тези по-безопасни пътища. От нас се поиска и да разгледаме въпроса за приемателните центрове, за европейските приемателни центрове. Искаме да ви напомним, че под фонда, по силата на фонда за беженците, такива центрове сега се финансират с европейски средства. И всъщност всички такива центрове в държавите членки могат да бъдат счетени за европейски центрове. Много се притесняваме за това, че се използва принуда по отношение на търсещите обежище. И в нашия доклад подчертаваме колко е важно да се гарантира, че условията на прием, които се изискват по силата на съответната директива за обежището, са изпълнени бяхме помолени да разгледаме центровете за приемане на беженци извън Европейския съюз и отново искаме да насочим вниманието на депутатите от Европейския съюз, защо тези центрове като цяло са лоша идея и са неефективни. Сега ще дам думата на своята колега. Втората част на доклада разглежда възможността да имаме взаимно признаване на положителни решения за даване на обежище. Към момента, ако има отказ, държавите членки могат да признаят отказ в друга страна. Това е по силата на дъблинската система. Взаимната признаване на положителни решения е практика в други области, като да речем ПВР, Европейската заповед за арест и така нататък. Интересно е, че това е в области, в които има много по-малко хармонизиране на законодателството, отколкото в областта на обежището. Може да се каже, че всичко това е свързано с а, договор за функциониране на Европейския съюз, член 78, в който се казва, че трябва да има обща политика в областта на обежището, за да се предостави подходящ статут на хората в нужда с цел защита от страна на Европейския съюз. И тук се изисква да има мерки за приемането на обща система за обежище в Европейския съюз, която предоставя и статут за беженец, който трябва да може да бъде признат в целия Европейски съюз. Ако това наистина се приложи на практика, ще има много ползи. Ще има подобряване на работата на общата система за обежище, ще се засилят принципите на Европейския съюз, основните права и свободното движение на лица. Също така ще има капацитет, засилване на капацитета на държавите членки, които в момента спазват изискванията, а също така и ще намали част от отрицателните ефекти на системата от Дъблин. Част от тях са следните. Тези, които трябва да бъдат тези, които търсят обежище в дадена страна, и за които в момента тече процес на разглеждане на документи, трябва да поемат отговорност за тях и през следващите 5 години. И това е дори тогава, когато за лицето от тази държава може би не е желаната дестинация или не е най-подходяща от гледна точка на интеграцията. Една важна стъпка, която може да разгледа нещата свързани с последствията от Дъблин, е именно това. В доклада разглеждаме две възможности за въвеждане на взаимното признаване в европейското законодателство. Вариант 1, вариант А, който изисква незабавно да се признава статута на беженец, след като има такова решение и съответната страна Б вече трябва да признава статута на беженец, издаден в страна А, още от преден, от който той е издаден. Това гарантира максимална сигурност и свобода на движение на беженците. Може би това е най-практично най-лесният начин да постигнем целта си. Какви са ограниченията обаче? Има риск, че тези държави, в които живота на стандарт е по-висок, при които защитата е по-добра, ще станат по-атрактивни за беженците, които имат повече права вследствие на това решение. Ето защо смятаме, че тази препоръка, заедно с много други, трябва да бъде допълнена от задълбочени усилия да се спазват задължителните неща в областта на обежището към момента. Втората възможност, която ви предлагаме да обсъдите, изисква по-малки промени на съществуващата правна рамка. По този начин се скъсява периода, след който на лице, на което е даден статут на беженец, може да се премести в друга страна. Новия срок е две години във връзка с директивата за постоянен адрес и по този начин лицата могат да се преместят в една държава, в която имат по-голяма възможност да се интегрират и да живеят добре. ще има и усилия да се интегрират в, в държавата, в която са пристигнали, но по този начин може да се запазят сега съществуващите правила за преместване в друга страна, но все пак ще се отчитат хуманитарните кризи. Сега нека поговорим за Дъблин. Альтернативите, които съществуват. Ние смятаме, че има няколко неща, които си струва да обсъдим първо радикална стъпка към създаването на агенция за обежище, която ще има възможност да взима решение за, статут на, за присъждане статут на бежнец, независимо в коя страна се търси той. И ще може да работи с предварително определен набор критерии, част от европейското законодателство. Втората възможност се разглежда в момента от гражданското общество беженците да решат къде да търсят обежище, къде ще могат да имат добър живот, но, имайки предвид мнението на повечето държави членки, това едва ли ще бъде прието в момента. Третия вариант е да се преместват беженците, след като получат такъв статут, това, което се случва в Малта. И последния вариант е преместване на търсещите обежда към други държави членки въз основа на принцип на разпределение във връзка с капацитет, економическа сила и а, желания от страна на търсещи обежища. В последната част нашия доклад разглежда въпроса по какъв начин да подобрим наличието на финансова подкрепа за тези държави членки, които в момента са подложени на сериозен натиск и не могат да спазят своите задължения. Първият вариант, който е най просто от гледна точка на съществуващото законодателство, е да увеличим средствата, които са заделени в фонда за миграция и убежище. Знаете, че в предишния период това беше възможно, но от гледна точка на настоящите събития, последните събития показват, че средствата там не са достатъчни за момента и държавите членки не могат да, да изпълнят своите задължения според законодателството. Другия вариант е да има един отделен фонд в европейския бюджет, който да гарантира, че ще има по-голяма солидарност с помощта на а, справяне с а, физическите различия както и критерии за преговори, но при всички положения ние смятаме, че всякакво финансиране трябва да бъде придружено от мерки, които да гарантират резултати, жалониране, за да сме сигурни, че резултатите са добри и съответно подходящи мерки за всичко това. Благодаря. Благодаря много всъщност най-простата възможност е, да се дадат пари в ръцете на някого. Мисля, че това е, точно в комисия по бюджет е, не знам как би минало. Много е напрегнато. Да, ще видим е, как ще мине. Сега има въпроси от колегите към колегата, колегата Гомес, Ана Гомес. Съвсем накратко ще кажа, че по въпроса за финансовата подкрепа, въпросът за финансова подкрепа е изключително важен. В моята страна, която е една от страните, където идват по-малко беженци, И това е за поредица са причини, но познавам кметове е, в райони, които са доста обезлюдени поради економическата криза. 485 000 души са напуснали страната в последните 4 години. Те, таки, кметове в такива райони нямат нищо против да презаселват беженци, хора, които търсят работа, работа ако разбира се, те бъдат подпомогнати там, където има земя в наличност, жилища, в които да бъдат настани, настанени. Това е решаващото и ние като парламент бихме могли да го използваме като стимул да се направи приемлива в системата на квоти. Благодаря ви. Pour, euh, pour ce travail, j'ai envie de dire que beaucoup de vos... Благодаря ви за извършената работа. Наистина, тя допълва много от предложенията, които направихме тук. Но така или иначе, аз ще доразвия казаното от госпожа Холмайер. Необходимо е държавите в съвета да бъдат убедени. Също така е добре и вие да се въоръжите с решимост и да се опитате да ги убедите. Обикновено в преговорите с съвета се оказва, че има някакъв блокаж. Съгласна съм с казаното току-що от Ана. Мисля, че имахме много положителни резултати с тъй наречените малки селища. Има добри практики, просто трябва да се стигне до разблокиране на преговорите и да се покаже, че може да се работи и положително, защото всички тези теми за сега са блокирани. Колегин Валеро. Колегата Валеро. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че беше много добре да ви изслушаме и да разгледаме решенията, които вие набелязахте. Мисля, че има неща, които липсват в дискусията, да речем, на условията на настаняване в държавите членки. Ако има лица търсещи убежище и ако те могат да изберат страната, т.е. ако можем повече да се водим от техните предпочитания и желания, условията, в които те се настаняват, трябва да бъдат на адекватно ниво. Така че за това не се говори достатъчно. Госпожа Кинга, благодаря. Аз също искам да благодаря за направената презентация на доклада. Това, което ни представихте днес е много полезно за работата, която ние в парламента трябва да извършим. Работим по, по политика в, в, в, в зоната на Средиземно море и гледаме да имаме цялостен подход. Има нещо, което искам да подчертая. Трябва да работим много и повече по отношение на обмена на добрите практики. В последната част от вашата презентация, когато говорихте за финансирането, на мен ми се струва, че едно по-добро използване на ресурсите трябва да бъде установено с помощта на добрите практики, които виждаме. Това ще позволи на хората да осъществят економия, защото ще имат по-ефективни процеси освен това ще включат практика в системата, която вече е била потвърдена – мисля, че трябва да има възможност да се споделят практики. Това ще помогне на някой от нас. По отношение на ресурсите, трябва да се замислим за реформите във всяка една страна. Трябва да се борим с корупцията, с организираната престъпност. И трябва да гарантираме по-голяма отговорност и прозрачност при използването на средствата парите и ресурсите, които се отделят за мигранти и беженци, често отиват в ръцете на други хора. Това може да доведе до експлоатация. Защото хората получават много пари, пари, които са предназначени за някой друг. Нека се върнем към последното, за което говорихте, а именно, че трябва да продължим да работим по взаимно признаване на бежанти, бежански статут. Може би и аз да направя две бележки. Нещо, което ми направи впечатление, че не се явява понятието през заселване, а то е един от най-важните инструменти, легална възможност да бъдат е, да се приемат е, бежанци в Европейския съюз? И второ, как можем да подпомагаме държавите членки? Как могат да бъдат подпомогнати държавите членки с системата Даблин? Не решава този проблем. Има държави членки, в които имат добре развити системи за даване на убежище, други не Тук се намесва наистина и капацитета на държава да приема за прием. Това е, също не бива да пренебрегваме. Сега да ви давам думата за кратък е, заключителни думи. Благодаря много за полезните наблюдения. Струва ми се, че добрата практика е нещо много важно. Ще оставя Маделин да говори повече за използването на ресурси, което също е обект на особени притеснения, както и взаимното признаване. Във връзка с презаселването, този въпрос до известна степен е разгледан в доклада във връзка с хуманитарната виза през тази призма, как се създава система, която позволява на хората да получат визи, за да дойдат в Европейския съюз и да подадат молба за статут на беженец. Маделин, благодаря. Във връзка с неохота, с която се отделят по-големи ресурси. Това е нещо, с което се занимава и съвета, който обсъжда последните предложения на комисията във връзка с преразпределението на търсещите обежища. И мисля, че това, пред което наистина сме изправени, е едно огромно предизвикателство. Има определена тенденция да не се вижда проблема с търсещите обеща в Европейския съюз, която на практика е колективно предизвикателство. Това не е нещо, което е проблем на определени страни, а те се опитват да ангажират всички останали. Мисля, че ако признаем този факт в по-голяма степен, то тогава ще можем да разберем, че ресурсите могат да се разпределят там, където са необходими, а това не винаги е в държави членки, които са в определен географски регион, виждаме, е, че, както беше наскоро с пристигналите много наброй беженци в Германия, това е и проблем, който почва да засяга Западна Европа. И всъщност това засяга цялостната система за беженци в Европейския съюз. Имаме много наброй подробни препоръки, за да се спазват по-добре стандартите по отношение на приемането на обежища. Знаете, че има директива от 2013 година, която предстои да бъде прегледана. И това може да бъде направено и не само на национално ниво, но и с помощта на подкрепа на европейско ниво. Да речем, службата за убежище на Европейския съюз. Всъщност в доклада се съдържат анализи на предложението на Европейската комисия за преместване, в което виждаме доста положителни неща, но искаме отново да подчертаем, според нас трябва да се отчете в по-голяма степен намерението и желанието на търсещите обежище. Не само защото това е свързано с човешките права, а защото е практично. Според нас е един от основните недостатъци на системата от Дъблин е, че не се съобразява с желанията и намеренията на хората, което кара много от търсещите обежище да заобиколят законодателството да търсят друг вариант. Знаеме, че италианското председателство миналата година се опита да постави въпроса с миграцията, но не получи достатъчна подкрепа и в доклада сме се опитали да разгледаме това не от политическа гледна точка, а от техническа гледна точка. Опитаме се да видим какви са възможните последици и а, намираме две технически решения, правови решения, които позволяват това да се случи. тъй като те проистичат от договора за функциониране на Европейския съюз и Европейския съюз така ли че в дългосрочен план трябва да се опита да ги постигне. Благодаря ви най-сърдечно, най-любезно ви освобождавам от задължението. Желая ви хубава вакансия и сега Филипе Дебруйка е, в следващата двойка бих поканила на президиума. При втората студия става дума за сътрудничество с е, трети страни в областта на миграцията. Ще използваме същия формат. Вие ще представите своите мисли като увод на вашето е, и представяне на вашето проучване за, в рамките на 10 минути, за да остане време за въпроси от колегите.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 Господин Мартин. So. Кой ще започне? Заповядайте. Благодаря ви. Много се радваме, че можем да представим предварително своето проучване. Представям това проучване за сътрудничеството с трети страни в областта на миграцията, по-конкретно обежището. Нашият екип е международен. And myself. So our study... Включва и мен и колегите, които изброих, но така или иначе нека започнем с контекста. Първо по политическите предизвикателства. Важен е, разбира се, рамковия подход, всеобхватният подход към миграцията и мобилността. Ние разглеждаме новите правомощия в държавите членки, както и между институционалното сътрудничество, то е и най-необходимото. След това Направихме преглед на съществуващите инструменти за сътрудничество в тази област, политически, оперативни. Всичко това включва и научените уроци от сътрудничеството с третите страни. разгледахме и отражението от различните форми на сътрудничество. Принципно имаме съдържателното измерение, функционалното измерение, съответно за и против тези инструменти и накрая възможностите за подобрение. В проучването накрая се разглеждат Марокко, Тунис и Молдова. И искам да обърна внимание на някои от предварителните заключения. А колегата Мартин ще говори за новото европейско финансиране. Освен това, в нашата презентация ще се опитаме да отговорим на конкретни въпроси, постъпили от вас. Първото е преглед на инструментите за сътрудничество с трети страни. Ние сме ги разделили първо политическите, тук има двустранен диалог, мобилност, дневен ред за мобилност – правни инструменти, включително миграционните клаузи от наречените всеобхватни споразумения. Имаме и конкретни споразумения за улесняване на издаването на визи и други, както и програми за регионална защита. Имаме механизма за работа на Frontex, както и работата на СВД. Съответно разглеждаме целите, мерките за прилагане, правим анализ на приоритетите и отбелязваме реперите, доколко са постигнати тези цели. В това отношение мога да кажа, че само някои от инструментите имат обхватно естество – забелязахме, че по първия стълб законовата миграция имаме съответно визовите облегчения, но няма инструмент, който да дава възможности за работа в някакъв улеснен режим, поне не на европейско ниво. След това ясен фокус е върху реадмисията и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 при втория стълб имаме по-ясен фокус по управлението на границите, сътрудничеството, споразуменията за сътрудничество и съвместното управление. Третия и четвърти стълб. Тук е важно да се утвърди международната закрила. Някои от целите обаче не са достатъчно оперативни и те първа се появяват като дейности за СВД. Същото и за четвъртия стълб по международната закрила. Ако говорим за самите инструменти, то обхватните инструменти са политически неутрални. Те могат да бъдат законообвързващи или оперативни, но тук опираме до изключителни правомощия по реадмисията и издаването на визи. Понякога политическите инструменти са равностойни на правно вързващи споразумения. Това се вижда при клаузите за управление на миграцията, споразуменията за асоцииране – тези споразумения и партньорствата за мобилност са различни по характер, но имат в крайна сметка същия резултат. Прегледът на инструментите показа, че целите отговарят съответно на целите по четирите стълба – Разбира се, важно е да се работи и с страните на изток и страните в Африка. Понякога, като че ли инструментите се дублират, например изграждането на капацитет или закрилата за бежанците. Тук има най-различни регионални програми, диалози за облегчаване на визовия режим – Струва ни се, че държавите членки обаче не участват достатъчно активно по тези инструменти. Регионалните диалози, партньорствата за мобилност. При регионалния диалог е по-добре да има по-малко, но по-целенасочени срещи. Това наистина ще добави стойност. Важно е да има и стратегическа перспектива и съответно да се улесни редовното участие в диалозите, партньорствата за мобилност. Тук инициативите на отделни държави членки могат да се заместят от многостранни проекти и преки действия. Необходимо е да се мисли за добавената стойност, а не само да се работи по двустранни инициативи, които така или иначе вече ги има с третите страни. И накрая по партньорствата за мобилност. Важно е да се знае, че изпълнението не е балансирано. Трябва да актуализираме таблото с показателите – да се работи по съответните проекти и най-вече да се задели специфичен ресурс. Партньорството за мобилност има нужда от съответните финансови средства и поемането на отговорност от партньорите. И накрая ще поговоря само за програмите за регионална закрила. Те са твърде общо определени и това създава трудности. Има проблеми с поемането на отговорност на местно ниво. Освен това Европейския съюз не винаги е достатъчно видим, въпреки че финансира тези проекти. Много често те са под егидата на ВКБ ОНЕ и всъщност нашето участие не е толкова видимо. но знаем, че в последно време фондовете бяха увеличени, държавите членки участват по-активно, но обхвата все още е твърде голям. Глобалният подход към миграцията и мобилността доста се промени от своето приемане и консолидиране – Има специфични аспекти, които трябва да се подобрят, други да се доразвият, но това, разбира се, е трудоемко, а ние трябва да сме сигурни, че нещата се изпълняват правилно, да знаем какво е отражението и върху нашите партньори. Благодаря. On the question of funding. Muchas gracias. Eh, voy a hablar en español. Eh... Благодаря. Ще говоря на испански от уважение към преводачите. Ако говорим за външното сътрудничество при миграцията и обежището и финансовите инструменти тук, то имайте предвид, че тук имахме доста дълъг период, през който миграцията и обежищата и обежището са били важен елемент от външната политика и помощта за развитие. Какви са последиците от това? Имаме четири генерални дирекции в Европейската комисия. Те работят много активно на място. Можете да ги видите на слайда. Имаме и службата за външно действие огромен набор от инструменти за всяка страна, която иска да сътрудничи, всъщност могат да се приложат до 15-16 различни инструменти. И много често има и припокриване. Що се отнася до 2014-2020 година, то наистина това е и периода за новата тематична програма, но имаме и нови предизвикателства. За тези 7 години имаме 44 милиона, съвсем малко по-малко, отколкото в предходния период. Имаме също така в помощта за развитие, фонда за обежище, фонда за вътрешна сигурност, за защита на границите. Не може екс-анте да определим какво ще е необходимо за миграцията, защото зависи как ще се развият проектите. Например, при географските фондове Земета, Етиопия, Марокко, Нигерия. Само там миграцията се смята за приоритет. И въпреки това имаме регионалните програми. Има три визии за сътрудничество. Показвам ви данните на Генерална дирекция ДЕВКО може да видите данните за развитие от 2013 година и съответно външната помощ. Имаме 100 милиона евро годишно. От 2013 година до сега имаме съвсем малка разлика. Около 50-55 милиона, съответно и за програмата за обежище – и за обществени блага. Ако сравните с 2012 година, виждате, че има голямо увеличение при интегрираното управление на границите. Следващата графика географските приоритети в външното сътрудничество съседството, това са 20% в Виолетово, след това в Бордо виждате Северна Африка, а в Охра Африка на юг от Сахара. Това е 66% от нашите усилия за сътрудничество. Латинска Америка получава много по-малко средства. И накрая, последния слайд, виждате разпределението на тези фондове между 2004-2011 година по тематични приоритети. Голяма част е свързана с контрол над незаконната миграция, съответно убежище 24% за развитие и само 14% за законова миграция и права на мигрантите. Тук се включват и осведомителните кампании, чиято цел е защита на правата на емигрантите. Това е всичко. В рамките на проучването се опитваме да осмислим тези данни, най-вече на Генерална дирекция вътрешни работи, но това не винаги е лесно, така или иначе. Ето какво можем да ви представим. Благодаря за двете презентации. Сега, Ана, благодаря. Опитът ми от е, времето, когато бях е, постоянен докладчик е, за Либия в, по времето на Кадафи, Тогава също договаряхме рамкови споразумения, но всичко опираше до споразумение за реадмисия. И наистина това неразбиране за, от страна на държавите членки за това какъв е политическия залог беше чудовищно. Защото ние го, тук става дума за режима на е, Каддафи, който току-що беше изпъдил, изгонил представителите на Върховния комисариат за бежанците Тоест, е, липсата, безпринципността, липсата на принципи беше нещо шокиращо. И не мисля, че нещата са се променили. Сега сме свидетели на същата безпринципност. Когато не сме готови да помогнем на тези от нуждаещите се. Та въпросът ви към вас е, какви са правните възможности? Дали държавите членки мислят за някакви правни възможности, легални за миграция? Има ли държави членки, които имат легални, предлагат легални възможности за миграцията? Как стоят нещата с колегата Кенга? И аз благодаря на, презен... на ораторите за представянето на темата. Наистина много неща още трябва да се направят. Днес няма все още ясна картина за връзката между миграцията, убежището, международното сътрудничество. Свидетели сме в държавите членки, където Министерство на вътрешни, на външни места не работят съвместно. Всеки излиза в различни програми и питам се как бихме могли да включим такава важна тема, да решим такъв важен проблем, ако две министерства не си интегрират е, усилията в разработването на единна политика. И нещо друго. Младите хора, младеща, това е нещо много важно за международното сътрудничество. Днес е, ни предстои много работа, особено когато говорим за незаконната миграция, говорим за инвестиции, а това ще даде възможност на младите хора, които са доста висок процент от работната сила в Африка под Сахара. Трябва да е ясно, че Трябва да се промени самото отношение, мисленето, за да се осигурят инвестиции, за да се и възможности за младите хора да развият умения, които да им помогнат да намерят реализация на пазара на труда. Защо не се прави това? Трябва да помислим и по този въпрос. И да си направим извода, че нещо не е като наред. С този инструмент се разкриват доста аспекти на проблема. Как, защо не можем да стигнем до младите хора в тези страни? Поради различни причини. Поради тях, правителствата, които ги управляват, по други причини, трябва да обединим всички тези фактори, за да можем разумно да използваме фондовете. Това е моят апел. Как една цялостна политика може да обедини и, върне и външната, и вътрешна политика. В заключение ще кажа, аз съм много ентусиазирана, много се вълнувам от тази тема, понеже наистина говорите за външните отношения и как да се е, е, отстранят причините за всичко това. още едно. Voy a ser muy breve. Tengo una pregunta sobre... Поставили още едно проучване, така че моля бредете кратки, за да имаме време и за него. Тези фондове, тези средства няма да се използват за финансиране на войната в окупираните територии. Колегата Юрек. Имам въпрос. Чухме много за финансовия аспект на нещата, но има практически аспекти на е, миграцията, на имиграцията. Практическите аспекти на имиграцията от страни, които са източник на миграция. Например, какво ще кажете за миграцията от е, Африканския рок към Саудитска Арабия? Или пък сътрудничество с Етиопия? тук е, става ли дума за сътрудничество във връзка с християнските беженци от Еритрея? Как... И ако може малко повече информация за това, как можем на практика да помогнем на беженците в трети страни? Сега аз е, ще обобща в заключение, че не бива да забравяме, че в Африка не всички страни са бедни, има и доста богати страни. 22 милиона беженци от Африка, те се насочват не само към наши страни. Какви са перспективите за в това отношение? Какво може да се предложи, за да има един нов африкански континент, след всички тези катастрофи, на които, които преживяха хората там, какво може да се направи, за да им се предложи отечество на тези хора? Uh, muy rápidamente, eh, En eh, primer lugar, eh, bueno, primero es, es un estudio en, en el proceso y de hecho hoy mismo, antes de estar. Първо, все още нещата а, участва в прогрес. и преди това заседание обсъдихме с вашите колеги по какъв начин да гарантираме по-добра координация във връзка с сътрудничеството и миграцията вътре в Европейския съюз, работата с Европейската комисия, Генерална дирекция Home, DEFCO, защото те имат различен подход към работата си. Това ще бъде наистина сериозно покрито в нашето проучване. Къде е предизвикателството? как да намерим пресечната точка на тези две различни цели. От една страна развитие на страните, от друга страна изпълнение на целите за миграционната политика в Европейския съюз. По отношение на младите хора, първо, 80% от мигрантите са на възраст от 18 до 30 години, така че тази целева група е много важна. На мен ми се струва, че има нещо, което е много показателно. В Европейската програма за миграция няма нещо, което да разгледа разгледат нещата така, че те да не се управляват от Европа. Има съвсем кратки препратки. Но като цяло не се говори за глобалното глобалната неравнопоставеност и всички неща, които са тясно свързани с миграцията. Зададохте въпрос за Марокко. Основният проблем за отклоняване на средства е в случаите, в които имаме фондове за подпомагане на бюджета Марокко. Една от двете страни, в които имаше такива програми, но те бяха ограничени, прекъснаха се и вече ги няма. Така че, както стоят нещата в момента, риска дори с граничните програми, които ние финансираме, да речем да се използват тези средства за финансиране на военни действия в подсахарския регион, тези неща вече не са рискови, не са, тъй като това финансиране просто към момента не е възможно. Друг въпрос са миграцията юг-юг. Става въпрос за Етиопия. Европейския съюз даде добър пример за това преди няколко месеца. Саудитска Арабия върна 110 000 беженци от Етиопия и Европейския съюз беше единствен международен донор, който се опита да помогне на тези етиопци да им предостави някакви перспективи в Етиопия, разбира се, доколкото това беше възможно. Като част от а, споразумението за развитие, ние не работим само по потоците, които вървят към север, т.е. към нас, а работим и по подобряване на нещата, свързани с миграционните потоци юг-юг. Това е много добре и ще може от тук нататък а, а, да се използва при дебатите. Във връзка с Африка е това, че има богати и бедни страни. Дори и най-богатите всъщност са източник на мигранти. Може би Южна Африка не е сред тях, но да речем Нигерия е един такъв пример. Не мисля, че в тези страни има политическа воля проблемът да бъде разгледан. Също така няма желание и в Европейския съюз да предостави някакъв достатъчно атрактивен глобален пакет, който да ги принуди да се справят с проблема си. В миналото имахме пакети за Марокко и те приеха политика за обежище и други политики, които помагат. В момента липсва политическа воля в богатите страни в Африка, а Европейския съюз също не предлага такъв привлекателен пакет, който да отговори на въпросите на миграцията и беженците. И аз искам да отговоря на два от въпросите във връзка с а, това, че не се разбира достатъчно добре политическата ситуация в Евразия, ако правилно чухме. Както каза колегата, трябва вътрешна координация в комисията, това е необходимо. Освен това, има предизвикателства пред координацията между комисията и външната служба и делегираните правомощия в трети страни тези лица за връзка, тези служители, които, използват, които в момента са изпратени в някои страни да работят по въпросите свързани с беженците, сега до някаква степен се използват. Въпросът обаче е кой има техническа експертиза и кой има политическа визия да създаде стратегия. Но наистина и двете неща са важни. По отношение на правните пътища, тези варианти за излизане от страните. Знам, че всички държави членки започват да се отказват от тези форми за защита. Дори Швейцария промени своето законодателство извън Европейския съюз – И а, също така въпроси бяха повдигнати и по време на предишния доклад за правните възможности. Говорихте за това външните министри да договорят координирана политика. Това наистина е изненадващо, тъй като инструментът по споразумението трябва да гарантират вътрешна координация. Например, партньорство за мобилност гарантира координацията с трети страни, т.е. различните органи, които занимават с миграцията в трети страни, започват да се координират, да се сътрудничат с Европейския съюз във връзка с партньорство за мобилност. Надявам се, че това ще има същия ефект за държавите членки, но мисля, че трябва да има и механизъм, с който държавите членки да информират какво се случва по време на двустранни преговори, дори когато става въпрос за национални компетенции. Става въпрос за нещо подобно на механизма за лоялност. Това ще гарантира координация на ниво Европейски съюз, но ще гарантира и координация между различните министерства в една и съща държава членка. Let it there. Thank you very much. Тук ще приключа. Благодаря ви. Аз също трябва да ви благодаря, защото имаме последна презентация на господин Мартин и ако не я направим през следващите 10 минути, няма как да стане, защото преводачите ще трябва да си тръгнат. Така че наистина много ви благодаря. И давам думата на господин Мартин. Ще бъда много кратък Проучването ще бъде готово до края на месеца. Има екип от шестима автора, които работят, двама економисти са сред тях и двама прависти. Идеята е да придадем материалност на този общ подход – преди се фокусирахме върху различните други възможности. В Европа наистина има парадокс. Имаме нужда от економически мигранти, също времено ни липсват механизми, с които те да дойдат легално и да работят в Европейския съюз. Накратко ще мина през структурата на доклада. Ето как изглежда той към момента. 6 дяла, 6 въпроса, които се разглеждат и съвсем накратко ще коментирам всеки един от тези въпроси. Наистина ще бъда пределно бърз. Защо имаме нужда от а, европейско законодателство в областта на законовата трудова миграция? Това е а, нормално последствие от а, правилото за свободно движение в Европейския съюз и това не може да стане без да имаме обща политика в областта на заедостта, общ пазар на труда и обща миграционна политика, дори и това да е, е много общо направено, защото иначе се е, получават различия в европейското пространство. Второ, нещо, което е разгледано в доклада подробно, във втория дял Какви са стратегиите, всъщност какви са тенденциите на пазара на труда и какви са прогнозите за бъдещето? Направихме прелик на съществуващата литература и доклади и отговор е да, и днес на Европа са и необходими трудови мигранти. Отново парадокс по-скоро ни трябват ниско квалифицирани мигранти, отколкото високо квалифицирани. Това можем да го обсъдим друг път, ако искате. Разбира се, нуждите, трудовите нужди са различни. В различните страни на юг нещата са съвсем различни от това, което е необходимо в, да речем, Австрия и други по-заможни страни от Европейския съюз. допълнителна информация от 28-те професии, при които имаме проблеми, само 8 са високо квалифицирани, а 12 са за служители с средна или ниска квалификация. Така че пак казвам, проблема не е само липса на а, мигранти с висока квалификация, а такава с ниски. След това, какво е състоянието на правната рамка по отношение на законната миграция в Европа и Европейския съюз. Нещата са фрагментирани, вървят категория по категория, за научни работници, високо квалифицирани и след това сезонни работници, имаме предложения за студенти и ученици. Тези различни инструменти се използват и всички проучвания показват, че те всъщност нямат много голямо отношение към реалните миграционни потоци в Европейския съюз. И това до известна степен е така, защото до голяма степен нещата се оставят в ръцете на държавите членки, които решават как да ги изпълняват. Тук нашия подход би бил да се върнем към първоначалната идея на Европейската комисия, а именно да имаме общ цялостен подход към економическата миграция. Четвъртия дял, какво е въздействието на тези политики, много ограничено, защото те са фрагментирани, малко се ползват и въздействието им е доста ограничено във връзка с миграционните потоци. Това, което сме идентифицирали като ключов проблем е, че тези политики не включват до голяма степен неекономически младите мигранти, които вече са в Европейския съюз, да речем, когато се събира едно семейство, студентите, търсещите обеща, които вероятно ще се интегрират към пазара на труда и които също трябва да бъдат включени в определението за трудова миграция. Това ние наричаме общ цялостен подход към европейската миграция. След това, пети дял – дали програмата отговаря на реалните нужди в областта на миграцията? Не. Дори и като разгледам перспективата на нови канали, отново не се разглежда в голяма степен как е възможно да се свърже мобилността на гражданите, свободата на движение с а, мигрантите, които могат да заменят необходимите работници. има една точкова система, която се предвижда. Според нас тя не е достатъчно добра, за да отговори нужда на пазара на труда в Европа. Това нещо е подробно описано в доклада и при всички положения Европейската програма за миграция е чудесна възможност тези всички неща да бъдат обсъдени. И последния шести дял от нашия доклад, в него сме набелязали 18 различни правни, и законни начина за миграция в Европейския съюз. Всеки от тях е анализиран с положителни и отрицателни страни. Направена е адаптация към пазара на труда и е разгледано до каква степен те са приложими от економическа и политическа гледна точка. Разгледани са каналите. Говорили сме за това, че трябва да има съответствие между търсене и предлагане, оптимизиране на, на силата на труда, използване на вече съществуващите мигранти, използване и на студентите. Правим и връзка с едно предишно проучване във връзка с миграционната трудова политика и политиките на Европейския съюз, да речем по отношение на добросъседството. И накрая са разгледани различни неща по отношение на статистиката, а именно, че няма как да се а, направи общо, общо, общ извод за Европейския съюз. Отлично се справихте с времето, но сега наистина, ако имаме няколко минути за въпроси и да зададем възможности на колегите. Да, и се вземат други. Благодаря. Всъщност няколко кратки бележки. Голяма група от държави членки на ЕС всъщност ограничаваха възможността за законна работа на други граждани на Европейския съюз, така че нека говорим за вътрешна и външна миграция. Госпожа Гомеш говори за стотиците и хиляди португалци, напуснали тази страна през последните години. Ако вземете България или някои други страни, 10% от населението е напуснало страната си и Обединеното кралство много се притеснява, че тези европейски граждани се движат из Европейския съюз. От друга страна, не бива да блокираме солидарността и да спираме хуманитарната помощ. Благодаря, Ана. Всъщност аз като казах, че са напуснали 485 000 португалци, имайте предвид, че повечето от тях са високо квалифицирани. Те не са точно емигранти, по-скоро тъй наречените експат, но те не намират работа в страната си, иначе мога да ви уверя, че всички от тях предпочитат да си живеят в Португалия. Но през последните години Португалия започна и да получава емигранти от Украина, от Молдова, от множество други страни, Африка, Бразилия – и тези хора всъщност бяха първите, които си тръгнаха при началото на кризата. Така цели области на страната се оказаха обезнаселени, а ние имаме нужда от емигранти и е наистина абсурдно, че правителствата ни не го разбират или ако го разбират – не правят миграцията безопасна и законна. Наистина, една бележка странична. Португалските медицински сестри бяха на голяма почет в, и много търсени техните услуги в Великобритания. Три бързи коментара. Първо, като говорим за законова миграция и доклада е написано от тази гледна точка, ние говорим за интереса на Европейския съюз. Не говорим за сътрудничество или солидарност, а за това как се отговаря на нуждите на трудовия пазар в Европа. На второ място, въпросът политически е много деликатен, както го знаем. И задължението на нашите изследователи е да съберат необходимата информация, тя да бъде точна – в този контекст и ще отговоря на въпроса ви, с което приключвам. Ясно е, че един от ключовите въпроси на проучването е как да се намери механизма за да може да се направи връзката между вътрешната миграция и законовата миграция отвън. За сега тези въпроси ни се струват много различни, но за германците е едно и също дали хората идват от Португалия или Марокко. Важното е да работят добре и да пребивават в страната законно. Това всъщност е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 да, преводачите заслужават награда за бързия превод днес. Благодаря ви за дискусията до тук. По точка раз няма нищо. Желая ви хубаво лято. Надявам се да се върнем на 3 септември и да се видим на 3 септември тук в 9 е, отпочинали здрави, бодри и отпочинали обратно в Брюксел на 3 септември. Благодаря. Good.